Okay, dear colleagues, we are going to uh, start our... Скъпи колеги, започваме следобедното си заседание, така че ще помоля двамата колеги, които все още са прави и си говорят, да отложат за по-късно. Много се радвам да мога да ви кажа добре дошъл, господин министър. Е, вие сте министра на здравеопазването на Харватия, която сега е председател на съвета. Разполагате с около 20 на минути да изложите своите приоритети за идните 6 месеца. След което ще имаме кръг от въпроси от присъстващите. Почитаеми господин председател, почитаеми членове на комисията, ще говоря хърватски. Надявам се, че ще бъда преведен. В рамките на 10 минути ще се опитам да обясня какви са нашите приоритети. Ние сме сравнително нова държава, член като това е първото ни председателство, което ще обхване следващите 6 месеца. В Хърватия обръщаме внимание на две основни теми. Първата е даряване на органи и трансплантации. В Харватия имаме опит по тази тема и бихме искали да можем да го споделим, особено в областта на даряване на органи. Също така можем да споделим опита си в трансплантация на органи. Това, както знаете, наистина спасява човешкия живот. Друга тема, по която искам да говоря, е нещо много важно – за Европейския съюз, а именно застаряването. Около 25% от населението на ЕС е над 60 годишна възраст. Всички ние знаем, че с напредването на годините сме все по-податливи на болести, карценом. Това означава и по-големи разходи за здравната каса. С ваше позволение, първо ще се спра на трансплантацията на органи. В Харватия преди доста години започнахме да работим активно по програмата за органова трансплантация и дарение на органи. Имаме опит, защото започнахме да работим още преди 40-50 години, но нямахме достатъчно органи, достатъчно донори. И макар, че програмата ни беше обхватна и човечна, достатъчно етична, това беше проблем ние повишихме обществената осведоменост, за да обясним, че всеки може предварително да даде решение за даряването на неговите органи. Започнахме кампания, така че всеки да може да заяви предварително дали неговите органи могат да бъдат дарени. Така или иначе, Средните стойности в Харватия показаха, че кампанията беше много успешна, защото случаите на дарения се отвоиха. Що се отнася до трансплантацията, ние видяхме колко много пациенти могат да се възползват от създадената мрежа. Така че сме готови да споделим опита си и да повишим осведомеността сред гражданите. Разбира се, можем да се обърнем и към колегите лекари, които също да обяснят работата си в тази област. С удоволствие ще помогнем на съседните държави в усилията да напреднат. Има органи, които са сравнително лесно заменяеми и от механични устройства – части от белия дроб, например, но има и други, които не могат да бъдат заменени с такива. Ние се опитваме да проучим използването на животински органи в хора. Аз самият съм работил по такава програма, заедно с професор Дейвид Купер около една година – работихме по свръхакутните реакции при такива трансплантации. Но, тъй като говорим за Европейския съюз, може би е добре наистина да помислим за една етична, мащабна кампания, за да убедим гражданите да даряват своите органи. Тогава би трябвало да имат достатъчно органи, за да можем да ги насочим там, където те са наистина необходими. Трябва да развиваме диалога, да споделяме опит, за да спасим колкото се може повече човешки животи. В хода на нашето председателство Ние бихме искали и да проведем организирани обсъждания чрез една конференция в Загреб на разходите, свързани с определени видове е, злокачествени заболявания, защото разходите понякога са толкова високи, че с тях трябва да са запознати всички застрахователни компании. Трябва да работим доста по-усилено и по програмите за скрининг. Това също е област, в която трябва да има повече обмяна на опит и диалог, тъй като виждаме, че някои от програмите са добри, докато други не са толкова добри. Например, при скрининга за рак на гърдата имахме добри програми, но нямаше добра реакция. Такъв скрининг се провежда вече 13-14 години, но следващите стъпки не са достатъчни. Нашето правителство отчете големия проблем с раковите е, заболявания, така че имаме специална национална програма – за да сме сигурни, че нашият опит ще бъде известен в цялата страна, но също и на други европейски държави, за да спасим колкото се може повече живота. Ще подпомагаме и комисията, защото знаем, че сега борбата с рака е определена от нея като приоритет – от Европейския парламент очакваме да се обърне по-голямо внимание на това огромно предизвикателство. Би трябвало да направите всичко по силите си, така че тази тема да е в обществения дневен ред. Надяваме се по този начин по-малко хора да се разболеят от рак, и подобни злокачествени заболявания да бъдат установявани на възможно най-ранен етап, когато лечението е много по-лесно, отколкото на напредналите стадии. Ето защо ние в Харватия бихме искали да помагаме и на други държави членки. Ние започнахме програма за скрининг за рано установяване на рак на белите дробове. Знаете, че това е един от големите проблеми на второ или трето място по смъртоносност. Милиони а, са засегнатите. като единствено 15% са тези, които успяват да го преборят. Но ако се открие на по-ранен етап, той може да бъде излекуван. Следователно, ние а, се насочваме към целевата група 50 до 75 годишни, които са пушачи. Обикновено ги каним на скрининг ЦДТ, за да може заболяването да бъде установено колкото се може по-рано и по-ефикасно лекувано. Както казах, в Загреб се предвижда конференция, на която да споделим своя опит да ви уведомим за новостите. Това ще правим всяко три месечие. Ако видим, че има положителни резултати, то тогава със сигурност ще искаме и вие да ги споделите и това да бъде модел за останалите. И ако ми позволите само още една минута, обобщение ще кажа, че за да може да стигнем до напреднала възраст при добро качество на живота, трябва да направим и промени. Да бъдем физически активни. Това пази нашето здраве. Трябва да помогнем и да се разработи системата за електронно здравеопазване – Накрая ще кажа благодаря ви за вниманието и разбира се, можете да ми зададете своите въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Вие бяхте много ясен в набелязването на приоритетите. Сега ще дам думата на координаторите и представителите на политическите групи. Започваме с НП. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министре. Тук има група от млади хора, които съм поканил от моят избирателен район. Това са млади хора, които се ангажират за опазването на климата. Благодаря ви, господин министр, за това, че очертахте вашите приоритети. Разбира се, трансплантацията на органи е тема, която може да сегне всеки във всеки един момент. Правилата, свързани с безопасността и начина по който се използват дарените органи, трябва да бъде по-добре обсъдена, правилата да бъдат преработени и да се види какво ще се прави в случаите, в които няма подходящ приемник. Германия, Австрия, Харватия, Словения са в този съюз за трансплантация на органи. Има други страни обаче, които не са членове на, тази, на това сдружение хубаво да се направи нещо по този въпрос. Споменахте и друга тема, свързана с раковите заболявания. Хубаво е да се концентрираме върху нещата, които ам, могат или върху проблемите, които могат да бъдат разрешени на европейско ниво. Имам тук предвид ам, раковите заболявания при децата. Има много медикаменти за ракови заболявания, които липсват или не са в достатъчни количества. Как можем, според вас, да се справим по-добре с този проблем? Благодаря ви. От името на социалистите и демократите, госпожа Чердас. Благодаря ви, господин министър. Ние живеем в информационната епоха, но няма съмнение, че фалшивите новини шефстват и в здравеопазването. Трудно е гражданите да знаят кое мнение се базира на факти и кое не. Важно е също времено да се живее здравословно. Какво ще направите вие, за да подобрите здравословната грамотност, както и етикетирането на храни в Европейския съюз? Европейската комисия е определила като свой приоритет борбата с рака. Знаем, че 40% от случаите могат да бъдат избегнати. Ще се борите ли за качеството на въздуха и намаляването на вредните химикали, както и всеобщото здравословно осигуряване? Освен това, много загиват заради мултирезистентни инфекции. 1,5 милиарда евро са заделени, но каква е стратегията да се борим с тази глобална заплаха? И накрая, как ще работите със своите колеги министри, за да включвате политиките на здравеопазването на хоризонтално ниво? С други думи, политиките и в други области да бъдат оценявани чрез фактора здравословност. Имам предвид жилищното настаняване, безопасността и така нататък. Благодаря. Thank you very much. For Renew, От името на Обнови Европа, благодаря ви, господин председател, господин министр. Ще говоря на френски язик. Господин министр, благодаря, че вие ни напомнихте за своя интерес и своята решимост да се борите с рака. Много се радвам, че вие искате да мобилизирате всички по темата превентивно лечение. Европейският парламент мината седмица прие резолюция за Зеления пакт, в която се включват различни здравословни мерки. За мен е важна мярката, свързана с изхранването и етикетирането на храни. Искам да ви обърна внимание на мярката Nutri-Score, която се основава на научното становище. По този начин, ако прилагаме системата, можем да намалим смъртността, особено от рак, с 3%. Нещо, което е важно особено за най-уязвимите групи. Те биха имали най-голяма полза. Освен това, така и хранително-промишлената индустрия ще се държи по-отговорно е и за потребителите. В момента се разглежда петиция, която е събрала повече от 80 000 подписа. Комисията също в момента прави своя анализ. Господин министр, искам да ви попитам как виждате вие и разискванията по схемата от фермата до вилицата в рамките на Nutri-Score по отношение на хармонизиране на хранителните профили. Благодаря. Благодаря ви от името на зелените. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин министр. Ето тук съм. За мен беше много интересен вашия акцент върху борбата с рака. Колегата от социалистите и демократите подчерта колко е важна превенцията, не само лечението, защото превенцията обикновено излиза по-ефтино и чрез нея също така се избягва огромния натиск върху пациента и неговото семейство интересуваме как виждате своята роля в борбата срещу токсичната среда. Тъй като виждаме, че резултатите от екологичната програма все още не са постигнати. Много често борбата с токсичната среда се приема като екологична тема. Всъщност тя е и тема на здравеопазването. Ще спомена и еднокринните нарушителите на еднокринната дейност, различни хормони, които могат да се отразят зле на функционирането на множество органи, да доведат до рак, да се отразят на размножаването. Не знам дали ще имате стратегия за тези нарушители на еднокринната дейност. Тук има различни подходи, различни норми. Например, когато говорим за биоцидните продукти и когато говорим за пестицидите. Според мен би трябвало темата да се разглежда чрез хоризонтален подход – тези нарушители могат да са в храните, могат обаче и да са в някакво подово покритие по този под, да играят деца и по този начин да поемат вещества, които са наистина вредни за тях. Интересуваме, ще работите ли по тази тема, за да имаме европейска стратегия, възможно най-скоро. Благодаря. Вие заехте и двата слота за зелените, тъй като отвоихте времето си за изказване. Идентичност и демокрация няма представител, лекар е също. Вие искате да се изкажете, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министр, много се радвам наистина, че имаме възможност да се срещнем с вас, да ви зададем своите въпроси. Имам конкретни въпроси. Струва ми се, че тъй като нямахте много време за изказване накрая, не успяхте да ни кажете какви ще са вашите мерки срещу застаряването какъв ще бъде пакетът от мерки, какви са заплахите според вас и какво ще направи вашето председателство, за да се справи с проблема. Сигурно забелязахте, че повечето колеги говориха за борбата с рака. В нашата комисия ние гласувахме препоръка да се увеличат средствата за борба с рака. Имахме среща с комисаря по здравеопазването, но не чухме изчерпателен отговор за това как ще бъдат приложени мерките за борба с рака. И тъй като сега решаваме и за МФР, бих искала да чуя вашето мнение. Благодаря ви от името на Гое накрая. Съповядайте. Благодаря ви, уважаеми господин министър. Първо искам да ви пожелая успех аз съм от Финландия. Нашето председателство беше предходното. Имах възможността да го следя отблизо, така че наистина ви желая успех. Интересуваме Слове... Хърватия, извинете, как ще се бори с лошото качество на въздуха или употребата на пестициди, които вредят на здравето. Бих искала също така да чуя вашето мнение за нарушителите на действието на еднокринната система. Колегите зададоха въпроси, защото наистина те се отразяват на човешкото здраве. Етикетирането на храни също е особено важна тема. Как ще насърчавате практиките в тази област. И също как можем да бъдем сигурни, че храните няма да съдържат вредни за здравето вещества. Вие говорихте за превенцията, но всичко, което аз описах до сега, също се отразява на здравето. Интересуваме и какво мислите за насърчаването на хранене основано на веганството или вегетарианството. Имам чувството, че хранително-вкусовата промишленост всячески се бори срещу един такъв подход. Но как вие ще насърчавате храненето чрез растителни продукти? Благодаря. Това е важно за изме... борбата с измененията на климата. Благодаря. 10 минути за отговор. Poštovane zastupnice i zastupnici, hvala vam lijepa na vašim upitima. E, благодаря ви, госпожи и господа депутати, за всички зададени от вас въпроси, от които е, определено личи, че гледаме в една и съща посока с вас, е, е, споделяме еднакво безпокойство. И, и струва ми се представата за това как проблемите могат да бъдат решени. Не, не можем да отвърнем поглед от в е, днешното състояние на нещата, е, в сърцевината на, на нашето общество, е, за, за факторите, влияещи отрицателно върху човешкото здраве, за милионите човешки живота, които погиват ежегодно. За нас тези въпроси са приоритетни и хрватското председателство ще се захване с тях, без разбира се да очаква да ги, да ги реши всичките, но, но във всеки случай ще, ще водим диалог, без да пренебрегваме която и да било тема и разчитайки на най-високите научни постижения. Без да упражняваме натиск върху когото и да било, независимо от едни или други лобистки интереси. Е, така че заедно, всички заедно да можем да защитим идните поколения в Европа по здравословното бъдеще на европейските граждани. Е, що се отнася до трансплантациите, Днес е, някои държави са в добри отношения на сътрудничество с Германия, за обмен на, на донорски органи, други нямат такива отношения, но тази евротрансплант, тази, тази мрежа може да се разрасне, за да се включат всички държави членки. Със значение, с полза за спасяването на, на хиляди човешки живота всяка година. И основанията за това са безспорните. Те, те са не само медицински, те са, те са и политически. Трябва да, да се повиши обмена на, и наличността на органи за трансплантации в Европа. А що се отнася до медикаментите за борба с раковите заболявания, проблемът е глобален. Бъдещето е в генната е, терапия, в е, имунната терапия. Е, доказани са вече положителните качества на тези подходи. И, и отново тук трябва да си подадем ръка, да обединим усилията си и Харватия ще насърчава общоевропейските, съюзните усилия. Е, така че е, единни да се изправим пред производителите и да договорим максимално ниски цени на противораковите е, медикаменти. Още повече, че сега наблюдаваме значителен ръст на, на цените с огромни печалби за фармацевтичните компании. Така че само заедно от, бихме могли да, да се изправим пред тях от позицията на силата, ако щете, да, да очакваме значителен напредък през следните 10 години. Има, има всички изгледи за това. А, знаем, че лечението от друга страна е нещо и трудно, не, не просто скъпо, и следва да насочим вниманието си толкова повече към профилактиката. Е, всички фактори на околната среда, на които сме изложени ежедневно, в значителна степен е, повишават риска от е, злокачествени новообразования, от, от, от общо вътрешни хронични заболявания. Така че трябва да, да обърнем внимание на, на елементите на околната среда, на, на състава на хранителните продукти. Оттам трябва да се е, започне тази борба, е, поради което казвам, че е необходим диалог с е, всички заинтересовани страни и с уредба на общоевропейско равнище. Във всяка от държавите членки специалните, е, специализираните е, центрове по токсикология е, ще, ще имат своите задачи и своите права, но, но усилията ни трябва да бъдат обединени, нормативната уредба да бъде единна специално. И що се отнася до етикетирането на хранителните продукти, потребителят да е наясно. Ако си купува, прочем, нещо ефтино, Нали? на което той има право, е, да не се окаже е, под заплаха за здравето си. И е, въпросът за околната среда е, е неимоверно значим. Аз като специалист-медик съм правил това, което е по силите ми. Но тук на общоевропейско равнище всеки е, трябва да направи е, необходимото, е, за да преодолеем по-нататъчното влушаване на околната среда. Тук, в нашия случай, най-вече говорим за антимикробната резистентност. Знаете, при безразборното предписване и употреба на на антибиотици. Е, вредните микроорганизми се, се селектират, е, стават все по-устойчиви, е, не се повлияват от, от лечението. И тук особено значение имат болничните, болничните инфекции. Към това ще насочим вниманието си по време на нашия председателски мандат. Ви сме заедно, како код буде долазио, тко... Е, И вече Германия след нас, е, е, по време на своя председателски мандат, да се надяваме, ще подеме нашите усилия. няма да се осланяме на случайността. Ще, ще полагаме, колкото е възможно, целенасочени усилия. После, като говорим за токсините, за пестицидите, за всичко това, което попада в организма ни чрез елементите на околната среда и хранителните продукти, които потребяваме, всичко е от значение. Човешкият организъм се повлиява отрицателно не, не просто от психосоматични фактори, като стреса, а и от попадането в човешкия организъм на вредни химически вещества, е, които са и болестотворни, и, и злокачествени. И наблюдавайки е, все по-голямата заболеваемост на младите, младите хора от е, ракови заболявания, като, като гастро, гастроентеролог. Е, аз съм е, бил свидетел на диагностицирани ракови заболявания във възрастовата група от 20 до 30, което е ужасяващо. И аз съм сигурен, че химическите вещества в околната среда, които хората поемат чрез хранителните продукти, чрез околната, различните ионизиращи лъчения. Не можем да си затваряме очите за това. Що се отнася до застаряването на населението? Прибързани решения, а и, а и краткосрочни решения, струва ми се, няма. Ние възнамеряваме да търсим приемането на, на декларация на държавите членки по този въпрос, е, призоваваща за промяна на навиците, на стереотипите на поведение е, към, към по-здравословен живот, за избягване на наднорменото телесно тегло, за едно рационално хранене. Могу се превенирати и не pojavljivati се ако направи. А, И, и по пътя също така на, на целенсочената здравна профилактика. И аз поделям вашето мнение в тази връзка, че е, всички опаковки е, трябва да съдържат информация, нали, освен за химичния състав, нали, за е, съставките по, по рецептура и образна, е, символна информация с е, е, различни цветове, благодарение на която потребителят да се ориентира максимално лесно. И, и, и по този начин да се стимулира здравословното хранене. тази връзка, ако вземем, например, вегетарианството, ако, ако, ако приемем, че това е здравословен начин на хранене, дори вегетарианската храна не предпазва потребяващия е от вредните химически вещества в околната среда. А, господин министър, благодаря ви. Бих искал да ни кажете няколко думи за стратегията от нивата до трапезата. Е важна важна стратегия. После още някои въпроси бяха зададени за ендокрините дисруптори, е, етикетирането. Тези всички аспекти попадат в рамките на стратегията от нивата до трапезата. И вие как ще откликнете е, вашето председателство, имайки предвид, че стратегията ще бъде лансирана ще бъде представена по време на вашия председателски мандат. Е, моля да, да се осланяте на, на своя коментар и на опита си като, като медик, а не, а не просто като е, министър и министър на, на селското стопанство, на земеделието. След което ще дам възможност на, на колегите да ви зададат още въпроси, ако не възразявате. А, благодаря, господин е, председател. А, да, благодаря, че изтъквате е, значението на, на този проект. Инициативата от нивата до трапезата е, е, е нещо изключително положително и, и по време на нашия председателски мандат ние ще, ще подкрепим е, лансирането на тази стратегия във всички области на политиката. И що се отнася до земеделското производство, и що се отнася до здравната политика до борбата с заболеваемостта. Ние ще обединим усилията на съответните работни групи и да, да работят съвместно по тази стратегия и оттам нататък да се пристъпи към прилагането на стратегията навсякъде в Съюза. Така, благодаря господин министр. Ще пристъпим към втория кръг въпроси. Е НП отново. Благодаря, господин председател, господин министър, През идните месеци и години ще работим заедно в борбата срещу раковите заболявания. И аз имам и три въпроса, които ме занимават по този въпрос. Първо, говорихме за токсичните химикали. Нулевото замърсяване на околната среда е от полза не само за околната среда, а и за общественото здраве. Въпросът обаче е какви конкретни, специфични мерки ще предприемете за обезпечаване на на нулево замърсяване в борба срещу рак. На второ място, е, е, е, като вземем различните групи, възрастови групи специално пациенти, е, младите обикновено изпадат по, по средата между педиатрията е, и е, по-възрастните възрастови групи. Вие ще възприемете ли е, нарочна политика по отношение на тези междинни възрастови групи? И на трето място вторичната профилактика, т.е. рехабилитацията е, и е, посттерапевтичните грижи за пациентите. Социалисти и демократи има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министр, в медицината има много неща, които могат да бъдат обсъдени от нас. По а, нещо, което ме интересува е по какъв начин ще сложи край на недостига на медикаменти в Европейския съюз. ХТА е начин за оценка на технологиите и трябва да доведе до уеднаквяване на системите за извършване на оценка. Може да даде възможност на по-малките държави и членки да получат по-бързо необходимите медикаменти. Парламентът е готов от 14 февруари 2019 по отношение на съответното законодателство. В съвета обаче нещата са стигнали до задънена улица. По време на вашето председателство дали ще се опитате да отбележите напредък по това важно досие, да се опитате да направите пробив в съвета, така че да, може да бъде опростен достъпа до необходимите медикаменти. Благодаря ви много, желая ви много успех. Вие сте петият министр, който в рамките на съответното председателство се опитва да предвижи това досие напред. Обнова има думата. Е, благодаря, господин председател, господин министър, Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Е, в е, реда на предходните въпроси на лице е проблема за наличността на медикаменти, дори в Холандия. През 2004 година е, е, имаше временен дефицит на стотина медикаменти. Към 2019 година 769 медикамента вече са във временен дефицит. Проблемът е огромен. Дори след предприятите през 17 година мерки. Така че нашият министр на здравеопазването предлага да се формира е, кризисен резерв е, в обем е, достатъчен за 5 месеца на обезпечаване на нуждите. И би трябвало проблема да се, да се решава на общоевропейско равнище, тъй като според експертите той може да се окаже още по-сериозен този проблем. Някои настояват е, европейския континент е, да си върне, да, да, да развива възможности за производство на всички необходими му медикаменти и да сте все по-малко зависим от доставки от трети страни. Вие е, как се отнасяте към тази идея? Благодаря. Нямаме от зелените, от иде нямаме. Екаре. На е, Госпожа Космиска, е, която се е записала, не е тук е, в залата. Да видим сега Обединена левица и зелени. Госпожа Конечна. Благодаря. Господин министр, че се отзовахте на нашата покана. Аз също ще се изкажа в съзвучие с преждеговорившите. Когато Новият комисар за здравеопазването се яви пред нас. Тя се ангажира пред нас Регламентът ще е, е e да не, да не бъде пренебрегнат. Не го виждам обаче сред приоритетите на вашето председателство. Е, какви ще бъдат бъдещите ви сметки, е, стъпки, извинете? Водят ли се някакви разговори вече е, между съвета и комисията по този въпрос? Наистина ли не възнамерявате да се стремите към общ подход на съвета по време на своя мандат, за да минем напред по въпроса за оценката на технологиите в здравеопазването. Že přístup k lékům je tím, že nemá... Ние не, можем непрекъснато да водим разговори и спорове за прерогативите на държавите членки, законодателен суверенитет и, и така нататък. Но какво да кажем и какво да кажем на пациентите? Е, отделни а, а, държави членки а, в Европейския съюз а, последователно възпрепятстват достъпа до определени най-нови медицински технологии и това е не, кажи, крайно неприемливо. Моля ви да отговорите конкретно на въпроса ми. Как ще се справите с този законодателен проблем? Госпожа Глава, ако те не пее.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 Що... А, от, в, в Харватия, от, от Харватия съм аз, разбира се, по време на един 6-месечен председателски мандат не можем да, да, да решим всичко. Е, трябва да определим приоритети, естествено. И аз още веднъж бих искала в тази връзка да подчертая, че през първата седмица на тази година в три харватски центъра бе отбелязан рекорден брой постъпили органи за, за трансплантация и, и с толкова повече спасени човешки живот. Харватия води, е, определено е на, на водещи позиции в това отношение. Е, и нашата национална програма за трансплантация на органи е сред е, не, не многото по света отбелязали такъв успех. Благодарение на, на един ефикасен модел е, на, на донорството, високо етичен и високо ефик, ефикасен. Харватия е, е сред водещите в, стран, е, в света страни по донорство. И по време на нашето председателство ние сме определили донорството и, и присаждането на органи като, като приоритетна тема. Вие обаче, господин пред... министър, възнамерявате ли да работите по плана на комисията за кръвните е, клетки и тъканите? Знайки, че здравето е богатство и ние не можем да пренебрегваме цената, стойността на доброто здраве. Благодаря. Госпожа Морети, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател, господин министр, благодаря ви за изложението в заданието на комисар Кирис е казано, че Европейският съюз се нуждае от недвусмислена стратегия за осигуряването на медикаменти на достъпни цени. И отрасъла на родовите или, или така наречени генерични медикаменти имат те първа да играе огромна роля. На него се падат, прочим, вече 70% от предписваните в Европа медикаменти. И какво възнамерява в тази връзка да направи хърватското председателство, за да утвърждава справедливия, социално справедливия достъп до лекарства? Смятате ли, че една кръгла маса на всички заинтересовани е, производители, снабдители, държави, е, здравни заведения. Смятате ли, че това би било полезно? А що се отнася до борбата с рака, според е, госпожа фон дер Лайен предстои да се приеме европейски план за борба с раковите заболявания. Е, и това, към това явление трябва да се подходи холистично, действително, е, лечение, но и профилактик. И ние следва да насърчаваме научните изследвания във всички държави членки. Какво възнамерявате да, да направите конкретно в тази област? И накрая, но да имаше, вече бяха зададени въпроси за системата Nutri-Score или е, е, класация на хранителните продукти, но толкова по-важно е всичко това да се основава на научни сведения. Ние трябва да дадем свобода на избор на своите съграждани, не да им налагаме. Обнова. Благодаря, господин министр. Добре дошъл във връзка с а, трансплантацията на органи. Това е ваш приоритет, а Испания е световен лидер в донорството, нещо с което особено се гордеем и което популяризираме във всички държави членки. Аз бих искал да се спра тук на един здравен проблем, а именно а, затластяването или наднорменото тегло, което се шири из Европа и което е в основата на много вредни а, е, хронични заболявания, особено когато имаме наднормено тегло е, у децата. Е, необходими са мерки е, за противодействие на този проблем, като се започне, разбира се, от информирането на потребителя за хранителните продукти, с които се препитава. И в тази връзка въпросната стратегия е, А, стратегията от нивата до трапезът. Може да кажете повече думи, не по, повече, няколко повече думи по този въпрос и съответното етикетиране за това. И както другите колеги, бих искала да задам въпроса за прословутия регламент за оценка на здравните технологии, който в момента е пред нас. Е, е, регламент, който в е, значителна степен ще способства за максимално ефикасно опозотворяване на средствата, с които разполагаме. На, какъв етап се намира регламента обаче, питаме ние, в съвета. Благодаря. НП, госпожа Новак. Spoštovani gospod minister, lepo vas pozdravljam, zahvaljujem se za vašo predstavitev in vam in Hrvaški želim tudi uspešno predsedovanje Evropski uniji. Govorili ste o darovanju organov, da je Hrvaška pri tem uspešna. Tudi... Извиняваме se, imamo технически problem v prevodu. Slovenija uspešno opravlja transplantacije organov, žal pa imamo premalo darovalcev. Darovati organe je seveda humano dejanje, vendar imajo ljudje pomisleke, ker se bojijo. No, no translation. Translation problem in English. Dutch was. I understand, I understand. the minister understand. Should then begin again? It was a technical problem. If you could start again, even shortly. Okay? yeah. Želim vam uspešno predsedovanje, gospod minister. Govorili ste o darovanju organov. Tudi Slovenija je uspešna. Вие говорите за донорството наистина. И трябва да кажем, че Словения също има големи успехи, особено в е, е, присаждането на сърце и Бъбрик. Но твърде малко са донорите. Наистина. Хората е, имат своите съмнения за протоколите, за, за, за процедурата, дали е достатъчно надежда, дали е достатъчно добросъвестна. Как да убедим хората да повишим доверието им в системата? Това е големият въпрос. Да се избегне каквато и да било злоупотреба, каквато и да било незаконна търговия. По-нататък вие говорите за застаряващото население и свързаните с това економически е, разходи, е, ние от е, доста време говорим за специална уредба на грижите за възрастните, бавят се нещата, от друга страна нараства натиска в подкрепа на ефтаназията. Някои държави членки вече са уредили въпроса, в други общественото мнение е против, има своите съмнения и опасения. Лично аз съм против. Но, но въпросът е такъв. Има ли някакви контролни механизми в страните, в които евтаназията вече е, е, е законна, вече е позволена? Как се гарантират правата в тези случаи? Okay, the last question, uh, for today will be from... Последния въпрос за днес от господин Зидъл. Благодаря, господин министр. Моят въпрос е свързан с ценообразуването при фармацевтичните компании. Е, има проблеми понякога с достъпа до медикаментите. Има различия различи в държавите членки е, относно отделните е, терапии. Цените са различни. Е, има групи от пациенти, които могат да си позволят е, дадена терапия, други, които трябва да чакат много дълго време, защото не могат да си я позволят. В рамките на вашето председателство, какви мерки предвиждате така, че достъпът до животоспасяващи медикаменти да бъде улеснен за съответните пациенти и по какъв начин може да се осигури финансирането, така че медикаментите да бъдат по-лесно достъпни. Благодаря ви. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за вашите въпроси. Ще се опитам да отговоря доколкото мога на вашите въпроси или ще ги обобщя. Няма лесни отговори. Ако имаше такива, вече да сме разрешили проблемите и най-вече когато говорим за специфичното досие за достъпа до медицински продукти и е, лекарства. Тук е, трябва да споменем и фармацевтичните компании, които, разбира се, гонят своята печалба. И много често виждаме, че много от страните се затварят сами в себе си, а по този начин сме малко по-ефективни сме по-малко ефективни, що се отнася до повлияване на фармацевтичната индустрия. В бъдеще е хубаво да направим нещо в тази връзка и да стигнем до най-високите нива. Ако Европейския съюз се обедини и намери консенсус в много области, това е правено в редица области в миналото, то ние в бъдеще ще можем да приемем един споделен подход за достъп до медикаменти, достъп до технологии и то на възможно най-низка цена. Това е нещо, което ще подчертаваме многократно по време на нашето председателство, защото има много мерки и програми, които сме предвидели. Има много проекти, например, които се изпълняват в по-малките държави членки, но могат да бъдат разпространени сред другите държави членки. Изправени сме пред много предизвикателства, свързани с бъдещето, с бъдещите развитие. Как можем да осигурим бърз достъп до необходимите медикаменти, като в същото време зачитаме стандартите? В областта на медицината знаем много добре, че ам, фармацевтичните компании рекламират определени медикаменти, хората започват да ги купуват и след 2-3 години този препарат изчезва от пазара. И какво се получава, че милиони, милиарди евро са отишли на вятъра. Трябва да се направи нещо по този въпрос. Трябва и да се проведат разяснителни кампании сред експертите. Експертите в областта на медицината трябва да знаят до каква степен ще са налични съответните медикаменти. Трябва а, да се търси отговорност от тези, които не я поебат. С една страна желе болесника и членове обители да им се помогне, а с друга страна... Трябва да сме наясно, че не говорим само за достъпа до медикаменти, до достъпа до съответната терапия. Като тук говорим и, и за пациентите, говорим и за интересите на фармацевтичните компании. Трябва някакси да се намери златната среда. И трябва да зачитаме и правата на пациентите, да вземем предвид техните нужни, но и а, да осъществяваме контакти с фармацевтичните компании. Необходим ни е повече експертен опит, така че да сме по-добре подготвени за бъдещите процедури, за бъдещите технологии и критериите да са ясни. Така че, когато е необходимо да се вземе определен медикамент, то той да, е, да бъде наличен на пазара. Има определени лечения, които могат да струват милиони на пациента, но ние трябва да гарантираме, че лечението ще бъде налично за всеки един пациент, който има нужда от него не можем да сравняваме развиващите се страни с развитите страни. Ние се намираме в Европейския съюз и трябва да гарантираме достъпа до медикаменти на всеки един пациент. Не трябва да се повлияваме от популистските модели. Трябва да гарантираме, че в Европейския съюз ще предоставим достъп до лекарствените препарати на възможно най-ниска цена. Ние работим за това да се предостави лечение на пациенти с злокачествени заболявания и да не се стига до повторно появяване на болестта. Много често едно и също заболяване се появява отново, и, защото не е било лекувано адекватно или пък се развива друго заболяване вследствие на неправилната терапия. Има висока има високо ниво на смъртност сред злокачествените заболявания, затова трябва да се борим с тях. Полагаме усилия в областта на онкологията. Смятаме, че най-добре ще се справим, ако обединим усилия в, в рамките на Европейския съюз. Когато говорим за трансплантациите, не трябва да говорим само за трансплантацията на органи. В модерната медицина тук говорим и за трансплантацията на тъкани и клетки. Това е нещо, което е свързано с много важни промени. стволови клетки могат да бъдат транспортирани и трябва да знаем какви количества от тези тъкани клетки са налични и по какъв начин могат да бъдат имплантирани те или трансплантирани. Всичко това е важно, за да може процедурата да бъде изпълнена както трябва. Тук въпрос опира и до научно-изследователската и развойна дейност, до изследванията. Изследванията понякога са повлиявани до голяма степен от фармацевтичните компании. Те инвестират завидни суми в а, научните изследвания. Ние ще се опитаме да разпространим информация и да осветлим въпроса, свързан с научните проучвания, така че да можем да насърчим научните изследвания и да ги финансираме от европейски фондове, доколкото е възможно. Това може да стане в краткосрочен план посредством кръгли маси, експертни срещи и така нататък. Разбира се, не можем веднага да решим въпроса с финансирането, не можем да говорим с тези, които са отговорни за финансирането и в бъдеще това може да има много голямо положително въздействие. Колегата ни от Словения посочи много важен въпрос, свързан с това по какъв начин да се намират повече донори. Въпросът в момента е доста сложен, но имаме опит. А, още от преди 20 години започнахме да полагаме усилия. Имаме система а, за хора, които са хронично болни и които са обречени на смърт. Още тогава Създадохме специални екипи от анестезиолози, които контактуваха с, контактуваха и контактуват с съответните пациенти и с техните семейства. Получихме голяма подкрепа. Организирахме и срещи с журналисти, за да говорим за положителното въздействие това да се насърчава донорството. Когато говорим по тези въпроси, трябва да кажа, че сме събрали значителен опит. Много мерки са взети, много стъпки са предприяти и можем да споделим, можем да споделяме информация за това, което сме постигнати. През първите пет години ние отроихме нивата на донорството. Относно евтаназията някой повдигна и този въпрос. Ако Ако сме искрени, можем да кажем, че понякога медицината е безсилна. Не всички пациенти могат да бъдат излекувани. Но ако а, имате а, възможността да решавате дали един пациент ще живее или ще умре, говорим за друг, а, за, а, друг вид отговорност. Говорим а, и за случаите, в които може да има злоупотреби. Има страни, в които а, ефтаназията е разрешена, има и положителен опит, но темата трябва да бъде обсъждана и допълнително. Аз съм против ефтаназията, защото аз смятам, че нямаме право да помагаме, да подпомагаме пациентите да слагат край на живота си. Трябва обаче да сме отворени да говорим по всички въпроси. Има области, в които, разбира се, ще има и несъгласие, но ако, да речем, даден пациент има силни болки, то може би евтаназията да се разглежда като по-добрия вариант. такива случаи можем, разбира се, да обсъдим и този въпрос. Трябва обаче да се направи всичко възможност да се избегнат всякакви злоупотреби. Относно наличността на медикаментите и равния достъп, ние ще се опитаме да насърчаваме достъпа до медикаменти. Ще се опитаме да постигнем консенсус за това как да го направим. Е, това трябва да стане въпрос възможно най-бързо и по възможно най-ефтиния начин. Благодаря ви. Господин министр, ви очертахте вашите приоритети, чухме много конкретни въпроси, които бяха зададени от нашите членове. Вие, разбира се, казах се, че ще окажете подкрепа на експертите, за така, че да постигнат напредък по ключовите за тях теми. Благодаря ви много. Много успех. Ви пожелавам и аз, така както ви пожелаха и останалите колеги. So we are going, we are five minutes. И така, имаме 5 минути преднина, но нека да използваме това време, за да обсъдим някои важни въпроси, които ни предстоят. Нека да продължим с нашето заседание. Преминаваме към приемане на дневния ред. Приете, добре. Имам няколко съобщения, освен обичайните ми съобщения, като това, че имам езиков режим, ез... устен превод на 21 езика, с изключение на естонски, малтийски и ирландски. Утре ще има първа, първо заседание на работната група на ЕМВИ по здравето в 12.30 часа. Има двама съпредседатели, които ще председателстват заседанието. Има възможност а, някои експерти да представят две нови изследвания, свързани с действията в областта на здравната политика на европейско ниво и да се засегнат бъдещите и настоящите предизвикателства и какво е състоянието на нещата. На 4 февруари е ден, деня, който се свързва с, с раковите заболявания. Ще има публични консултации за бъдещия план за справяне с раковите заболявания. Моля ви, Присъствайте на 21 януари, утре на заседанието и на 4 февруари, когато казах, че ще се обсъждат раковите заболявания. Имаме нови колеги в секретарията, моля. I, I, okay. like to... Искам да приветствам Магда Козовска. Тя е нов асистент. И Ангелика Брюс. Тя е тук, да. Ето я. Това са новите ни колеги в секретарианта, които ще ни оказват съдействие. Благодаря ви. <laughs> That's a welcome. Uh... На това му се казва приветствие. И така, добре дошли. Okay, so... И така, следващата точка е информация от проведените тристранни срещи. Има гласуване, което предстои. Так създаването на рамка за улесняване на устойчивото инвестиране има беше постигнато споразумение на 16 декември. Много е близко това становище, до, което е, много е близко това съгласие, което е постигнато до позицията на Европейския парламент. На 23 януари в 9 часа ще се проведе гласуването по проекто съгласието, по проекто споразумението и нека да ви призова да присъствате, за да можем да проведем гласуването. Това е съвместно заседание между ЕМВ и ЕКОН. Заседанието ще е много кратко, около 15 минути. Моля ви, присъствайте на това заседание в четвъртък от 9 часа. Ще гласуваме следващия месец по окончателното споразумение, свързано с качеството на водата, която е предвидена за консумация от хората. Има инициатива за право на достъп до питейна вода. Има и други а, е, важни теми, които са обсъдени с а, е, ендокрините дисруптори, с а, е, микропластмасовите отпадъци и утре ще бъде постиг... На 18 декември постигнахме споразумение с съвета по темата за питейната вода и утре ще проведем гласуване. Много добре се справи финландското председателство, нека да го спомена. Преминаваме към следващата тема, свързана с препоръките на координаторите от 9 януари. Имате ли някакви а, бележки, ня някакви коментари? Не. Преминаваме към следващата точка. Имаме няколко минути, но докладчикът е тук, както и преговарящия екип – така че можем да започнем, ако докладчикът е готов. Моля те, Естер. Благодаря, господин председателю. Както казахте, досието, което обсъждаме, е фактора за съответствие по отношение на типовото одобрение не трябва да се превишават 80 мг на азотни оксиди, които са заложени по отношение на дизеловите превозни средства. Дори при тестването на самите автомобили и техни, тяхното оборудване. Има технически, статистически ам, аспекти, които не са а, доизяснени. И трябва да се спомене това в този контекст. Не говорим тук за ем, точно за маржа, а за нивата на на азотните оксиди. Това трябва да се вземе предвид по отношение на предложенията за Евро 8 и Евро 6. През началото на 2021 година комисията ще изготви предложение. Смятаме, че сега а, нещата са изпипани от а, правна гледна точка. Има и решение, постановено от а, Общия съд. То е свързано с типовото одобрение за Евро 5 и Евро 6. През 2016 е постигнато споразумение в, в рамките на процедурата по комитология. Предвиден е и период за адаптиране на промишлено ниво. Смятаме, че е важно мерките, които ще се предвидят, да са съобразени с научните резултати от 1,5 до 1,34, като се имат предвид и заключенията в решеното постановено от Общия съд, що се отнася до а, изпитванията на оборудването на съответните автомобили. Проекто доклада призовава комисията да контролира фактора за съответствие всяка година, като а, се а, отчита напредъка, свързан с изпитващите системи за качеството на оборудването. Ще бъде изготвен доклад. Беше предвиден за януари, но се отлага за февруари. Необходима е допълнителна информация за извършване на анализа. Комисията смята, комисията има ли информация а, за каква допълнителна информация за каква допълнителна информация става дума и дали и дали в февруари окончателния срок и дали става дума за фактор на съответствие а, в размер на 1,32. Има нова информация, която трябва да бъде разгледана или не. Може ли да ни дадете някакъв времеви график? до кога тази информация ще бъде предоставена и до кога ще бъдат извършвани допълнителните анализи. На следващото място стандартизирането на don't really get an answer as to when this will be done. And of course, it's important that these PEMs are actually uh, using... Имите системи за измерването на емисиите не трябва да се допускат такива системи за измерване на емисиите на пазара, ако те не са достатъчно добри. Има мандат, който е предоставен и който трябва да бъде актуализиран, като трябва да знаем каква информация може да ни бъде предоставена. Тук липсват някои части от мозайката, за да можем да се здобием с общата картина. Благодаря на колегите от другите групи за тяхното съдействие. Благодаря. Давам думата на комисията по две причини. Първо, така е предвидено и второ, а, виждам, че току-що представителят на комисията пристигна. Добре, Преминаваме към преговорния екип. Госпожа Дели, благодаря. Благодаря и на докладчика. Този разговор не може да се води, като нямаме предвид последиците от скандала Дизелгейт. Имахме и препоръки. Много ясно беше казано, че Коефициента на съответствие трябва да бъде намален, намален до едно. Това беше позицията на парламента. Сега изведнъж ставаме големи творци, наричаме този коефициент на съответствие по различни начини, но празнината си остава, както и да я наречем. 2,5 и 1,5 като коефициенти на съответствие означава 68 мг на километър. Това е далеч над 80 мг на километър съгласно нашите правила не е ясно дали трябва да се включва коефициента на съответствие в процедурата за изпитвания RDE. Е. Технологичното развитие при новите автомобили прави възможно да се постигнат фактори на съответствието при азотните оксиди под 1,5. Тези коефициенти, както и отклоняването от 80 мг на километър не е допустимо, не може да бъде оправдано. Означава, че се използва по-малко ефикасна технология. Затова, ако има отклонение от допустимата грешка, то е отклонение от допустимите пределни стойности. Това е много опасен прецедент. В този контекст комисията реши да представи законодателно предложение с цел да се възстанови предишния коефициент на съответствие. Този коефициент на съответствие или КС според нас не е амбициозен и не гарантира намаляване на азотните оксиди защото тук граничните стойности бяха определени преди 12 години. Вече доста голям брой от автомобилите ги постигат без да има нужда от гъвкавост. Не може граничните стойности за азотните оксиди 80 мг на километър да са по-високи, отколкото при автомобилите на петрол 60 мг на километър. Необходимо е да има равни условия. Затова не е ясно как така една технология може да замърсява повече от друга, защо на едни автомобили се позволява 2,1 или 1,4 пъти по-високо замърсяване от пределните стойности. Както искате го наречете, коефициент на съответствие или допустима грешка, така или иначе технологията съществува. Ние искаме всички тези автомобили да я ползват – аз имам много сериозни съмнения относно предложението на комисията и доколкото може да изпълни една такава цел. Благодаря. За обнови Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Принципно съм съгласна с това, което се казва в доклада. На първо място трябва да бъдем много по-амбициозни, ако наистина искаме да намалим емисиите. Ние говорим за здравето, за преждевременната смърт в Европа, милиони такива случаи. Следователно трябва да сме амбициозни, да изпълняваме екологичните цели по Зеления пакт. Затова имаме нужда от амбициозно законодателно предложение в бъдеще след Евро 6, за да имаме минимални емисии. Това трябва да се направи възможно най-скоро. Доклада трябва да съдържа конкретна дата, така че комисията да се ангажира, например, юни 2021 година. Комисията иска да отдели коефициента на съответствие от отговорностите. От една страна имаме отговорностите на производителите на автомобили. Не може при никакви условия да се надхвърлят 80 мг на километър. И от друга страна имаме изпитванията при реални условия. При всички нови автомобили този коефициент на съответствие е 1 едно, извинете, за производителите и 0,46 при реални условия. Освен това, допустимата грешка трябва винаги да се променя в посока надолу. Необходимо е да имаме делегиран акт, който да урежда това. Освен това имаме доклада на Центъра за съвместни изследвания преди около месец. Те казаха, че можем да смъкнем до 0,32. Сега този доклад вече е предоставен, така че комисията може да ни обясни кои са новите моменти. Може ли също така да разпространи доклада, защото ние трябва да работим с допустимата грешка. Има още нещо стандартизирането на преносимите системи за измерване на емисии или ПСИЕ. Ние трябва да сме сигурни, че винаги използваме апарати, които са разработени с най-новите технологии. Следователно е необходима стандартизация на тези апарати. Ако това се случи, тогава няма да имаме нужда от допустима грешка. Просто те трябва да бъдат сертифицирани. Производителите на автомобили няма да имат нужда от тази допустима грешка. Следователно, Анализа на Европейския комитет по стандартизация е много важен в това отношение. Нека комисията ни каже докъде е стигна и кога този процес ще приключи. След това, като говорим за коефициента на съответствие, аз не мисля, че това беше възможно най-доброто решение, но ние одобрихме 2016 година. Това бяха условията за промишлеността. Сега имаме 1,43. Съгласно Съда на Европейския съюз, ние трябва отново да включим тези коефициенти на съответствие чрез обикновената процедура, защото комитологията тук не може да се приложи. За това става дума отново да се включат коефициентите чрез обикновената процедура. Но разбира се, трябва да създадем сигурност за производителите, защото тук планирането е месеци отнапред, е, работи се с доставчиците. Ще кажа на госпожа Дали, че 87% от автомобилите имат емисии под 80 мг на километър. Но госпожо Дали, какво се случва с тези 13%, които не отговарят на нормите? Знаете ли какво означава това за производството, за заетостта? Ние трябва да избегнем тази несигурност, да се опрем на научните данни, за да е, свалим надолу коефициента на съответствие. От името на зелените, благодаря ви. Като че ли ние повтаряме това, което казахме при първата размяна на мнение, разбира се, че искам да благодаря на докладчика за работата по проекта доклада. Тя няма да се очуди е, обаче, че аз не съм съгласен с нея. Трябва да бъда последователен и да отговоря и на докладчика в сянка от Обнови Европа. Има няколко неразбрани неща. Първо, вие казахте, че ние сме стигнали до съгласие по демократичен път 2016 година, но ние имахме стандарти още 2007 година 80 милиграма за да е ясно за всички производители на автомобили, че те трябва да се съобразят с тези 80 милиграма още от 2007 година. Тъй като ще говорим за сигурност, ние я зададохме още 2007 година. Но производителите измислиха всякакви трикове, за да разводнят строгите норми. След това комисията чрез делегирани актове се опита да промени основния закон. Ние се възпротивихме, имам предвид зелените, социалистите и демократите, АОДЕ по това време и ГУЕ. Но загубихме при гласуването, за да има възражение по делегиран акт, трябва да има абсолютно мнозинство, За това загубихме. Сега вие казвате, ние трябва да използваме неделегиран акт, обикновената процедура. Точно това беше и решението на съда. Той постанови, че не може да се използват делегирани актове, а само обикновената законодателна процедура. Следователно, ние трябва да бъдем последователни. Разбира се, вие може да промените мнението си и да кажете, нямаме нищо против тези коефициенти, които всъщност отслабват нормата от 2007 година, но тогава го признайте. Пак ви казвам, още 2007 година ние обяснихме на индустрията, Зададохме го като норма. Те трябва да работят с 80 мг като стойност. Сега ние допускаме този коефициент на съответствие, който само разводнява зелената норма от 2007 година. По този начин се създава прецедент. От тук нататък ще се окаже, че при всеки стандарт, който въвеждаме, ние трябва да да предвидим и някаква несигурност. Вземете, например, ограничението на скоростта. При нея ние приемаме, че има някакво вариране на нормата. Това казваме сега и тук. Ние създаваме несигурност, неяснота Добре, нека го направим, но не ми казвайте, че това е демократично решение, защото ние винаги сме гласували против този подход. Надявам се, че и Обнови Европа ще го направи. А няма сега да кажа, от тук нататък ние ще отслабим стандарта. Имайте предвид, че ние изневеряваме на големите градове още от сега, защото приемаме тези по-високи емисии. Аз няма да го позволя. Okay, so, uh, for ID we don't have Sylvia Limer, so no speaker for ID. Uh, and for EC. Благодаря. От името на ЕКРЕ Bardzo dziękuję panie przewodniczący po tak emocjonalnym wystąpieniu. Благодаря ви, господин председател. Много беше емоционално това изказване. Сега Аз трябва да кажа, че макар и някои да се почувстват разочаровани, аз ще подкрепя докладчика и нейния доклад. Всъщност тя работи последователно, защото иска да се изпълнят взетите решения и промишлеността да има законодателна сигурност, да може да работи при обичайните условия. Докладчикът също така е организирала среща на комисията и съвместния изследователски център. Много въпроси, за жалост, не са получили своя отговор. Нашите въпроси всъщност като че ли притесняват комисията и съвместния изследователски център. Говорим за технологичните развития и допустимата грешка. Сега докладчика казва, че съвместния изследователски център и комисията ще разработят допълнително своя анализ. Надявам се, че това ще премахне някои от нашите колебания. По член 11, алинея 1, комисията включва много конкретна и подробна мярка. Конкретиката и подробността са толкова големи, че маките и средни предприятия, които произвеждат резервни части, може да бъдат изхвърлени от пазара. Ние искаме те да са конкурентоспособни, за това ще предложим изменение. Благодаря ви. И последният от името на преговорния екип, госпожа Конечна Гое. Благодаря ви. Казах ви какво е моето мнение, за това ще бъда много кратка. Приветствам сдържаността на докладчика. Тя се опитва също така да премахне част от неяснотите около това как се съставя коефициента на съответствие, но ние не бива да се поддаваме на емоциите. Комисията трябва много ясно да обясни кога ще предостави доклада и какви са следващите стъпки. Преди да се изкаже колегата от Зелените, аз се зарадвах, че всъщност наделява здравия разум, а не емоцията. Но след неговото изказване не се и очудвам, че атмосферата се промени. Така или иначе трябва да има правна сигурност. Автомобилите да знаят с какви стойности да се съобразяват. Има много кратък срок за представяне на допълнителните изменения по показателите при автомобилите. Все още не разполагаме с доклада на съвместния изследователски център. Затова и не мога да си представя, че ние ще подходим абсолютно непредобедено и няма да се водим от партийни пристрастия, но призовавам колегите да не го правят, защото в противен случай след една година ще трябва отново да преразглеждаме тези норми и след 12 месеца ще трябва да, пак да обсъждаме. Не бива да бъдем твърде емоционални, не бива да разпространяваме страхове. Не бива да записваме стойности, които не се основават на фактическите проучвания. В противен случай след една година ще трябва преработен вариант, което ще е доста а, неудобно но тогава отново ще трябва да проявим великодушие и ще се окажем притиснати до стената. Много ви моля, нека да изчакаме заключенията на съвместния изследователски център. Нека да видим какви са всички становища. Иначе, доколко е имало законодателни норми или не, дали те ни харесват, не е важно. Важното е, че ги имаше. И всеки трябва да изпълнява действащото законодателство. Много ми се иска, пак казвам, да не се подаваме на безплодни емоции – и да не се водим от подходи не базирани на фактите. Благодаря. Благодаря ви. Спонтанни изказвания. Трима колеги. Четирима. колегата Еви. Grazie molte, Presidente. Allora, il Parlamento europeo nella scorsa... Благодаря, господин председател. Сега, е, е, последния мандат на събранието, парламентът е, взе решение срещу коефициентите за съответствие, настоявайки за тяхното премахване – Накратко, какво, каква е предисторията? През 2007 година Европейският съюз прие пределни стойности за азотни окиси в е, емисиите на МПС. След което обаче се установи, че в много случаи емисиите са повече от 20 кратни е, на този коефициент. И след това, знаете, раз, е, разразиха се скандалите за, за е, стойностите от ладо, лабораторните изпитвания е, спрямо стойностите от реалната експлоатация. Комисията се опитва да реши този проблем, като въвежда допустима грешка. И това от, комисията работи от 11-та година по този въпрос. И за да не притеснява автомобилопроизводителите, е, комисията излезе с технически регламент 646 е, от 16 година с е, не, не по обикновената законодателна процедура. Измисли ги тези коефициенти на съответствие, съответните множители. Кая на кращата всичко това дава възможност на производителя да не се съобразява с нормативната стойност. Впоследствие Съда на Европейския съюз отмени от части е, регламента на комисията, потвърждавайки нашата правота, заявявайки, че комисията не може да изменя основния акт, е, в който се съдържат е, пределно допустимите стойности. В същото време обаче съдът постановява, че всякакви технически неясноти и неопределености от технически характер следва да бъдат преодолени чрез подобряване на методиката на изпитванията, а не чрез е, аритметически корекции. И е, удивително е, че за последните 10 години комисията все още не е успяла да изясни, е, да стандартизира тестовете за проверка на емисиите в реални експлуатационни условия. Така че, колеги, колега докладчик, не мога да приема е, аргументите изложени в доклада, е, които подкрепят подхода на комисията. Парламентът би следвало да отхвърли такъв подход и аз смятам да внеса изменение за възражение, за, за отхвърляне. И най-сетне, е, комисията иска да ни убеди, че е нужно за преодоляване на правната несигурност да се действа бързо. Тъй, че решението на съда след като влиза в сила на 20 февруари тази година, до тогава трябва да се измисли нещо. Това е фалшива тревога. Е, комисията в край на кращата обжалва решението на съда. Това е доволно добре известно, в резултат от което изпълнението на първоначалното решение на съда се спира. И, и, и, и, и доста Тревожно е, е това отношение към нещата. Най-малкото, което може да направим е да отхвърлим предложението. Обнова Витема. Да, благодаря, господин председател. Много интересни дебати водим. Чисто и просто изглежда всичко, но аз съм избранник на, на народа, запознат съм с общественото мнение и трябва да ви кажа, че цари объркване. No. <laughs> А колегата ми казва, че и той е избранник на народа. Хубаво, през 2007 година е, измислихме тези критерии, тези стандарти, може да има спорове, съгласие и така, но в края на краищата 2007 година имаше съгласие. Оттам нататък трябва да се спазва постигнато съгласие. И човек като си купува автомобил, е, значи не знае е, при, е, като, като му казват е, е, колко е примерно разхода на гориво, когато си купува автомобила, в реални експлуатационни условия този разход никога не може да го постигнеш. Оказва се, че същото се отнася и за различните емисии. Манипулирани са резултатите от изпитванията, знаете, по всякакви начини. Така че общественият облик на цялото автомобилостроене крайно пострада е, в очите на, на, на потребителя. И най-накрая какво? Всички тия, тия неща, истин, истинските емисии в реални експлуатационни условия, трябва да бъдат критерия. Откъде излезе сега този коефициент е, на съответствие, който на практика занижава норматива? Да няма никакъв смисъл. Ние просто трябва да законодателстваме. Ето такъв е нормативът, това са пределно допустимите стойности, те са за изпълнение, нищо друго. Следващият е, благодаря ви за казаното току-що от вас, понеже тъкмо с такива искания се обърнаха към мене нашите избиратели по време на предизборната кампания. Как е възможно, казват хората. Има го законодателството, автомобилостроителите не се вслушват в него. Как е възможно Европейския съюз да допусне не спазване на закона? И понеже аз съм специалист е, от лаборатория е, по професия, не съм убедена – от тези аргументи, че видите ли, при измерванията, при изпитванията има допустима грешка и трябва да се предвидят е, корекции. Няма такова нещо. Нашите клиенти, е, потребителите, очакват да им се даде измерената, отчетената стойност и към нея нормата на грешка. Така че да знае човек. Нали, когато а, е, а, си управляваш лабораторията по отговорен начин, трябва добре да знаеш как е калибрирана апаратурата за изпитванията и, и каква норма на грешка дава. Никакво оправдание не е. Да се приема законодателство, за да се удовлетворява допустимата грешка. Едва ли не да се измиват ръцете на уния, които не могат да си управляват лабораторията като хората поначало тия всичките коефициенти на съответствие не биваше да бъдат приемани. Обединена левица. Благодаря, господин председател. Аз също искам да кажа няколко думи за лабораториите и трябва да ви кажа, малко съм е, обезпокоен от тия емоции, е, от е, опитите за сплашване. Лабораториите емоция няма. Е, в реалния живот, разбира се, при реалното управление на автомобил, емоции колкото искате, е, особено когато говорим за азотните емисии, които не са свързани с изменението на климата, а пряко с общественото здраве, 374 е, хиляди преждевременни смъртни случая в Европа, отчасти в резултат от азотното замърсяване на, на атмосферния въздух. Тук няма, няма какво да бъдем емоционални, няма място за за чувства, е, когато говорим за нормативната страна на въпроса. Има законов ред, е, процедура, която трябва да се спазва. Законът е за това, за да се прилага е, и, и, и, и не могат да, да се изобретяват такива нали, фантасмагории от рода на прословутите коефициенти за съответствие. Следващият. Благодаря, господин председател. Това е по-скоро коментар на казаното от, от е, много дружелюбните бележки на вас, е, адресирани към обнова. Е, ние, нашата група, все още обсъжда. Проведохме един кратък дебат вече и още, и още един преди ще проведем. Е, в известно отношение нашата политическа култура се различава от, е, от политическата култура на зелените. Е, зелените обикновено посочват вас за докладчик сянка, независимо от темата. Е, което, трябва да ви кажа, нерядко допринася за едностранчивост на разговор. Нашия подход е малко по-друг. Първо им даваме свобода на мнение на, на нашите колеги и след това пристъпваме към дискусията. Надявам се, в крайна сметка, нашият подход да се окаже по-сполучлив. благодаря. Въпроси бяха зададени в началото на комисията е, от нашата докладчица. Е, да, да, да изслушаме. Е, впрочем, ще, ще повторя въпросите на адресирани към комисията. Първо за публикуването на доклада на изследователския център. Доколкото разбирам, сега се отлага за февруари този доклад. Логично е да запитаме защо. Но явно е поступила някаква допълнителна информация междувременно. Каква е тя? И, и, и окончателен ли е срокът за февруари? Това първо. Второ, въпрос, който бе повдигнат и от обнова, става въпрос за стандартизация на апаратите. не можем да се задоволим с просто онова, което го има. Трябва да, да търсим най-доброто, което е възможно. Тези измерителни апарати. Да, да ни каже комисията е, докъде се е стигнало, мандатът, който е даден все още целесъобразен ли е или трябва да бъде изменен. Благодаря, комисията има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите и за, за всички коментари и съображения е, по повод на проекто доклада. От името на комисията благодаря на докладчицата за това, че подкрепя нашето предложение и предлаганите изменения за доизясняване на уредбата. На двата зададени от вас въпроса първо, що се отнася до доклада на изследователския център, действително първоначално очаквахме доклада да излезе през януари, но вероятно помните, че по време на разговора, който водихме с вас през месец декември, когато колегите е, от изследователския център изложиха предварителните резултати, парламентът успори до някъде представителността, надежността на, на данните, е, що се отнася до намиращото се на пазара оборудване, ние казахме, че към този етап изследователският център е, подложен на, е подложил на проверка 75% от оборудването, което се намира на пазара. Някои от вас сметнаха, че това не е достатъчно представителен анализ поради което изследователският център реши да провери най-новото на пазара, е, така че да, да се обхванат 100%, което доведе и до, до забавата. Тази седмица или следващата ще се актуализира окончателно информацията, след това ще се доанализира. В никакъв случай е, е, това закъснение не е, не е нарочно, не е съзнателно. Е, и понеже казахме миналия път, че докладът ще бъде утвърден през януария, това не става. Аз а, ориентировачно бих а, казала първа-втора седмица на февруари. Във всеки случай, имайки предвид каква е процедурата, не по-късно от края на февруари. Така, сега по стандартизационния орган и, и едно, което се прави за, за стандартизацията. В началото на месеца постъпи при нас доклад на работната група по стандарта. Намерението на, на органа е, стандартизационния е към средата на месец март да се приеме стандартът. Значи от тук имаме 2-3 седмици за анализ на предложеното от работната група, нали, да, да, да си изясним какво предлага работната група и ако сметнем, че предложението е целесъобразно, ще изложим своето становище и вече всичко, ако върви по график, наистина към средата на месец март стандартът ще бъде готов. Благодаря. Благодаря нашата докладчица за заключителни думи и благодаря господин председател. Аз е, очаквах отговори на тези два въпроса. Значи благодаря на комисията за това, че отговори, особено що се отнася до първия за изследователския център и доклада му. А, сега, ако се опитам да обобщя разменените мнения, мога да кажа, че цялата гама на позиции бе е, красноречиво е, представена. Имаме срок за изменение и допълнение. Очаквам да постъпят те. Е, така че да, ако се надяваме да, дано да постигнем някакво единство в многообразието, така да се изразя. Да, понякога и, многообразова, и многообразието е нужно, не само единството. Не е ли по-добре да удължим следователно срока за изменение и допълнение, имайки предвид кога ще излезе доклада на изследователския център? Значи, а, ние, крайният срок за изменение и допълнение е идната седмица, доклада на изследователския център го няма все още. Не би ли било добре да изчакаме доклада? Ам, нали, за, ако търсим единство, ако, ако искаме да се обединим около определени изменения, по-добре би било да разполагаме с пълната информация. Вижте, аз внимателно изслушах дебата и поне две, ако не и три политически групи, които независимо от това, че доклада все още не е не а, ще внесат изменения в смисъл, че коефициента за съответствие е неприемлив Така че няма никакъв смисъл от отлагане, според мен, на този етап. Така, добре. Това, е, което каза Бас, е, е всъщност <laughs> е своеобразен коефициент за съответствие по датата. А, и не, не разбрах до край шегата. Нещо чисто процедурно. Право на докладчика е да определи срока. Е, и вашето становище, госпожа докладчик, е повече от ясно. Нали, ако ще се променя това становище, са докладчиците, нали, докладчиците в сянка трябва да се разберат, не тук. И още нещо, Крайният крайния срок е 28 януари а вотът окончателен ще бъде през март. Толкова. Този разговор сега няма да го водим. С това приключва работата по тази точка. Седма. От дневния ред да видим осма. Е, възражение по член 112, 2 и 3 и 4 от е, правилника относно регламента за химическите вещества. Е, и специално ПВЦ, поливинилхлорида. Е, Бас е главният докладчик тук. Давам му думата. Е, благодаря, господин председател. Темата е отдавнашна. Още от 2000, честно казано, 2000-та година – още тогава обсъждахме оловото като е, компонент на ПВЦ, стабилизиращ елемент. И още тогава е, е, комисията признава опасността, знаем всички, оловото е токсично вещество и не могат да бъдат определени безопасни стойности. Значи още 2000 година комисията излезе с зелена книга. Парламентът реагира с резолюция през 2001, в която настоява за забрана на уловото в ПВЦ. Това още 2001 година е позиция на Европейския парламент. Значи, вижте от кога датира нашата, нашата съпротива. За съжаление, междувременно комисията е, реши иначе е, приемайки е, факултативно постепенно извеждане от употреба на уловните елементи с крайен срок 2015 година. За европейски производители. Европейския парламент искаше да се наложи незабавна забрана. Добре, комисията реши. Иначе, сега, проблемът обаче е, че това джентълменско споразумение не засяга вносният, е, вноса на ПВЦ. И имаме едно така много, много странно положение, при което в Европа е, оловото в ПВЦ на практика го няма, обаче произведените в трети страни изделия от ПВЦ могат да съдържат олово, поради което комисията предлага да се наложи вече ограничение – между другото, ограни... Между другото, това е ограничение, което не е просто <clears throat> абсолютно никакво съдържание на улово. Сега се предлага да, някаква административно определена допустима стойност на уловото в вносното ПВЦ. И комисията казва по-добре от нищо. В същото време обаче се предвиждат и изключения от тези лимити за е, извлечените ПВЦ материали от вторична преработка. Значи сега имаме първичен пазар на ПВЦ без олово, но понеже ПВЦ с оловно съдържание от предишни производствени периоди все още се намира в употреба, се казва, че е, за вторично преработените изделия от ПВЦ може да се допусне съдържание на ПВЦ. Видите ли, това е. Използва се вторичната преработка като задна вратичка за допускане на оловото в ПВЦ. И това е в разрез с всичките усилия на парламента до сега. Винаги преди, че колегите от НП все още си изработват е, позицията и разбира се обнова. Аз напълно си давам сметка за многообразието. Да, е, всеки, всеки да получи необходимото време да се изработи позицията. И все пак обаче. Миналата седмица НЕП прие резолюция за Зеления пакт. И там какво се казва? Говори се за нетоксични е, е, материални цикли. Нали, парламентът казва, че целият цикъл на материалите трябва да бъде нетоксичен, и че не може вредни продукти чрез вторична преработка да се връщат обратно на европейския потребителски пазар. А точно това ни се предлага тук. Именно по пътя на вторична преработка оловото ще просъществува още неизвестно колко дълго в продуктите от ПВЦ. В разрез с резолюцията на НП от миналата седмица. Между другото, по тази точка 643 членове на парламента гласуваха за поименно при това категорична позиция и ето сега е първото изпитание. Първото изпитание за оловото в ПВЦ-то. И комисията каза, и сега ние ще наложим ограничение на вносните, и освен това ще дадем възможност в преработените изделия от вторична преработка да, да, да остане уловно съдържание. И на всичко отгоре етикет, казва комисията. Е, където да се казва ПВЦ от вторична преработка. <laughs> Извинявайте, но това има положителен пазарен ефект. Значи вие сте на пазара, имате ново ПВЦ и вторично ПВЦ. И а, а, хората, които се грижат за околната среда, нали, ще кажат, ето е кръговата економика, дай да си купим а, вторично ПВЦ. Да, ама в него ще има повече улово, отколкото в новото ПВЦ. На всичкото отгоре, видите ли, създаваме а, етикети, които могат да се тълкуват крайно превратно. И на всичкото отгоре. И крайно несправедливо, по отношение на тези, които вече произвеждат без олово. това, което прави комисията е нередно. Както и да го погледнеш. Съответно, с колегите от социалисти и демократи обнова ние внасяме е, възражение. Добре сега, въпрос на здрав разум. Много са изделията с ПВЦ с уловно съдържание. Какво да ги правим? Но а ако подходите по начина, по който предлага комисията, вие продължавате проблема. той, той няма да си отиде. И на второ място, дайте да хвърлим ръкавицата на нашата химическа промишленост. Всеки път, когато идват тук да лобират, те казват, бъдещето е на вторичната преработка на химикалите. Ето точно тук Вторично преработения химикал може да е решение, само че химическата промишленост трябва да покаже, че може да се справи. Ето това е първото изпитание за нея. Да извади оловото от вторичното ПВЦ. Иначе да остане оловото на пазара по линия на, на, на вторичната преработка е крайно неприемлива идея. Така че възражението, което сме внесли е уместно и в съответствие с всички позиции, приемани до сега от парламента, в това число Зеления пакт от миналата седмица. Колегата разполагаше с повече време, защото е главният автор, но другите да се ограничат. Е, е, Благодаря. Аз посочи няколко неща, които са характерни. Първо, факултативните норми не вършат работа, не е рядко. Значи трябва нещо по-императивно, нещо, което задължава и то колкото се може по-скоро. А, що се отнася до уловото в вторичното ПВЦ? Това, че тези изделия е, съдържат олово с норма 0,1%, е, не отменят токсичността на продукта. По отношение на оловото няма минимална стойност. Всичко е токсично. Второто, което се казва е, че се нали, ориентира потребителя към вторичното ПВЦ, <laughs> и което днес за потребителя е форма на отговорно потребление – обаче онези, които напълно добросъвестно предпочитат етикетираното вторично ПВЦ, на практика ще допринесат за разпространението на токсичен продукт. И, и това въвежда в заблуждение потребители. И накрая, альтернативата на това, което се предлага, е, е на лице, така че имаме всички аргументи за поддържане на възражението. Е, обнова. Мартин Халчик от Обнови Европа. Бас посочи, че има неща, които трябва да бъдат коригирани в предложението, що се отнася до ловото в вторичното ПВЦ. Оловото няма прак на безопасност или на сигурност. Има ограничение, което се снижава все повече. Изключението, което се предлага тук, е да се ам, продължи този проблем. Не трябва да забравяме опасността за децата. Не трябва да допускаме размножаване на проблема, като а, позволяваме да се ам, пуска на пазара рециклирано а, ПВЦ. Това съдържание от 0,1% едва ли ще бъде правилния подход. Е, не трябва тук да имаме предвид само замърсителят, предвид принципа замърсителят плаща, но трябва да имаме предвид и опасността, която представлява уловото. Планът за кръговата економика не бива да включва пробойни, защото по такъв начин излагаме на рис сметка не само общественото здраве, но и околната среда. Да не говорим, че тук се компрометира и кръговата економика. Та, тази дерогация има много сериозни последици. Те не се ограничават само до общественото здраво, здраве и околната среда. Разпадането на ловото продължава 30 години и това е много дълъг период. От НП Александър Бахъва. Благодаря, господин председателю. За нас също е много важно да се ограничи а, излагането на олово. Говорим за а, един подход, който се основава на научните изследвания. Не смятаме, е, че трябва толкова критично да се отнасяме към предлагането на рециклиран ПВЦ на пазара. Комисията е, по оценка на риска се обосновала. Альтернативата на рециклирането, на предлагането на рециклирано ПВЦ е а, тези материали да бъдат а, изхвърляни на сметището и тогава рискът е много по-висок. Трябва да помислим в крайна сметка, ако искаме да постигнем кръговата економика, кое решение ще е по-удачното. Има и а, комисия по анализ на риска, която е посочила, че концентрацията на улово в рециклиран ПВЦ ще съдържа само 0,1%, а допустимите нива могат да бъдат много по-големи. Да не говорим за пластмасата, като някои видове пластмаси съдържат и до 100% концентрация на улово, а тук говорим само за 0,1% съдържание на улово. Можем сами да си направим извод до каква степен ще е застрашено общественото здраве. Смятаме, че е хубаво да се обсъди този въпрос в допълнение, но ам, да трябва да се вземат правите научните резултати преди това предложение да бъде приемано или отхвърляно. Следващият оратор, господин Сенклер. Не мога да подкрепя вашето възражение. Отхвърлям вашите аргументи. И има членове на комисията РИЧ, които са потвърдили, че този подход е необходим и че рециклирането на ПВЦ е правилният подход. Възражението включва много подвеждащи аргументи. Не на последно място, що се отнася до етикетирането на съдържанието на олово в рециклиран ПВЦ. Не смятаме, че е, това трябва да се тълкува по този начин. Трябва да се прави разлика между рециклиран ПВЦ но ПВЦ и не рециклирано ПВЦ. На следващо място резолюцията посочва, че технологията за рециклиране на ПВЦ ще даде възможност за отделянето на ам, елементите, които могат да представляват риск. Има и пилотни проекти, които посочват, че няма нещо, което да може да се разглежда като изгодно от търговска гледна точка. Цитирам. Альтернативата е такива части от ПВЦ да бъдат изхвърляни на сметищата което ще представлява много по-висок риск за околната среда и по този начин няма да се намали заплахата. Необходимо е да се използват на първо място вторичните суровини. Не трябва да правим така, че като разрешаваме един екологичен проблем, да създаваме друг, който е много по-опасен. Давам думата на комисията в заключение на господин Флуе. Благодаря, господин председателю, уважаеми дами и господа. Повече от 6,5 милиона тона ПВЦ се произвеждат в Европейския съюз. Вносът на части от ПВЦ се увеличава. 750 хиляди тона от ПВЦ се рециклират. 10% от ПВЦ не съдържат стабили опасни стабилизатори. Ограничението им е предвидено в законодателство от 2016 година. Това, за което говорим сега, са остатъчни вещества, които могат да се намерят в ПВЦ, материали, които са били внасяни в миналото. Забранено е, е, използването на олово при производството на ПВЦ, като се допуска съдържание само в размер на 0,1%. този процент може да се съдържа в рециклираното ПВЦ, което се използва най-вече за строителни материали. има и членове, които предвижат дерогация за определени видове ПВЦ, които са трислойни и не бива да, да представляват риск за околната среда и за хората. Не трябва да се допуска допълнителни емисии на олово в околната среда. За съжаление, рециклирането на химикали все още не е налично а, в а, промишлени нива говорим по-скоро за пилотни фази при рециклирането на ПВЦ. Дерогацията ще доведе до използването на по-стрикни технологии за измерване и по-засилено рециклиране на въпросните материали. С времето ще се ограничи използването на части от ПВЦ, които да съдържат ниски нива на улово. Ако се премахна тази дерогация от предложената мер, мярка, няма да бъде възможно рециклирането на 675 000 тона от ПВЦ. Те ще бъдат изхвърляни на сметищата и ще доведат до висока степен на замърсяване. Ще се стигне до много сериозни последствия за околната среда и големи ам, обеми от улово ще бъдат ам, изгорени в съответните инсталации. Европейската промишленост от 2016 година произвежда ПВЦ, което е без наличие на олово. Смятаме, че предложената мярка със съответното изключение е съобразена с заключенията на комисията на РИЧ и взима преди всички ам, безпокойство, отнасящи се до замърсяването на околната среда и до екологосообразното използване на рециклирано ПВЦ. Предложената мярка е балансирана и е резултат на 5 годишен труд. Не е ясно на този етап колко ще отнеме прилагането на новата мярка. Това трябва да бъде съгласувано на държавите членки и парламента. Мярката е предложена в комисията РИЧ от по-голямата част от членовете на комисията. Техния брой е около 230. Благодаря ви. Ще гласуваме по възражението утре. Ако бъде одобрено утре, то ще бъде гласувано и в пленарна зала през февруари. Утре ще продължим, а сега прекратявам редовното заседание и продължаваме с заседанието на координаторите. Моля координаторите да останат в залата.